да е, можем да се справим с всички точки. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите. Бях поискал едно уточняване единствено и само с колегата Мулдър да си разменим местата, така, защото доклада на господин Калфин да мине преди моя, но няма значение. Благодаря на колегите, които всъщност бяха така любезни към мен да ми дадат възможност да говоря по-рано. Э, Докладът, който сега анализираме, е изключително важен, господин председателю, защото когато тече една финансова и економическа криза, съучастието на общностни фондове е, дава възможност да разгледаме отново бюджетните кредити на Съюза. Е, целта на моя доклад всъщност е да подобри достъпа до финансиране за предлагащите проекти и да им даде възможност да имат достъп до съществуващите фондове. За да се направи всичко това, Европейската комисия предложи да създаде един инструмент за с споделяне на риска, което от една страна включва финансови средства, които не са използвани от държавите членки и по-специално пари от структурните фондове, посредством едно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка както и други финансови институти, институции с публично политическа мисия. В своето становище аз изразявам съгласие с общия дух на предложението на Европейската комисия, но предлагам и някои изменения, които ще подобрят приложимостта на, из... на това предложение. И по-специално искам да предложа следните изменения. Първото изменение – една възможност механизмите за споделяне на риска да бъдат предоставени на всички държави членки, за да може да следваме максимата. По-добре да предотвратиш, отколкото след това да лекуваш. И по този начин ще дадем достъп на всички държави членки и ще избегнем опасни ситуации на финансов дефицит. Второто изменение е следното. Тъй като това предложение дава въздействие върху реалната економика на държавите членки и както решенията за изпълнението и трябва да се прилага и по проекти, които се съфинансират по структурните проекти или пък по инфраструктурни проекти на малки и средни предприятия които, господин председател, са истинските създатели на богатството на Европа. Третото ми предложение е следното. Участието във фонда трябва да стане на базата на заявки на отделни държави членки, без Европейската комисия да може по собствено желание да казва кое е приемливо и кое не, кое може да бъде финансирано и кое не. И накрая смятам за оптимизирането а, на този инструмент за споделяне на риска и за да гарантираме на частния сектор реализация на предложените проекти, би трябвало разходите, които не са предвидени 56 член, това ограничение от 56 член, да бъде премахнато. Много ми се иска, разбира се, като Комисия по контрол на бюджета, ние постоянно да бъдем информирани и да можем да извършваме мониторинг върху заделянето и използването на средствата, за да няма допълнителни разходи, които да бъдат за сметка на бюджета на Европейския съюз. Искаме чисто и просто едно оптимизиране на ползването на средствата, които, между другото, така или иначе не се използват. Благодаря ви. Э, Благодаря, господин Рибелини. Антонио Конкалвес е представителя на комисията по тази тема. Ако вие желаете, господин Конкалвес, да вземете думата, къде сте, не ви виждам. Е, ще ви помоля за кратко становище по темата. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам най-напред становището, е изготвено от докладчика на Комисията по бюджетен контрол. Комисията е доволна, че Становището на докладчика по становище е положително. Това е важно предложение, особено сега в момент на криза и в частност за тези държави членки, които са включени в програма за финансово подпомагане от страна на Европейския съюз и МВФ и които не могат да реализират проекти по кохезионната политика. Комисията иска да подчертая, че тази мярка е ограничена до държавите, които са включени в програмата за подпомагане от МВФ и Европейския съюз. На 21 юли 2011 година беше даден ясен сигнал в подкрепа на тези държави членки с специални мерки, които позволяват използването на средства от Кохезионния фонд. Това е индикация, която беше дадена от държавните правителствени глави от еврозоната. Комисията не знае за това, че други държави членки са заявили интерес към тази мярка. За момента ние сме получили такова искане само от Гърция, така че мярката цели да се разреши положението в Гърция. Що се отнася до разширяването на обхвата на мярката е да се включат проекти извън кохезионната политика. От страна на комисията ние считаме, че това крие някои рискове, тъй като финансирането по хигизионната политика има конкретни цели и са част от включени в специална част от многогодишната финансова рамка и в бюджета и разширяването на обхвата може да има някои правни последици за бюджета. Що се отнася до малките и средни предприятия, в момента има доклад, който беше представен на председателя по бюджетен контрол за инструменти, които са за малките и средни предприятия, които се прилагат вече има повече от 8 милиарда за тази цел. Те могат да се съчетават и с заеми от Европейската инвестиционна банка и не изискват никакви промени в регламента. Господин председател, ако ми позволите още две минути. В предложението, което прави докладчика, се посочва, че този инструмент може да допринесе за освояването на структурните и кохезионен фондове. Комисията иска да подчертае, че ние много внимаваме това да не бъде мярка, свързана с освояването на средствата, не е насочена към държавите, които имат проблеми с освояването, а по-скоро целта е да се улесни прилагането на кохезионната политика в държави членки, където проекти по тази политика не могат да бъдат финансирани, тъй като частния сектор не осигурява нужните средства. Тоест, отново искам да подчертая, че това не е мерка, която улеснява освоемостта на средствата. И в заключение бих искал също да подчертая, че за да може комисията да реализира тази мярка, под централизирано управление ние вземаме средства от а, споделеното управление за пряко управление от комисията в съответствие а, с Европейската инвестиционна банка или друга публична банка. Затова е важно инструментите да бъдат ограничени по обхват и по дейностите, които ще финансират. За да не е възможно за да се придържаме към съществуващите модели, като инструмента за споделяне на риска, трансевропейските мрежи и тяхното финансиране. Благодаря, господин Конкалвес. Има трима колеги, които искат да вземат отношение по темата. Първо, колегата Хартунг. Благодаря, господин председател. Разбирам, че това предложение е, цели също набирането на средства от Европейската инвестиционна банка и насочването и към държави с е, сериозни финансови затруднения. банките искат да осигурят повече средства, държавите членки искат да направят същото, структурните и кохезионни фондове не действат достатъчна степен, затова е, не би било удачно да се изпращат повече пари в тези държави, след като няма освояемост. Колегата Ставракакис. Much, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз искам да приветствам това проекто становище. Господин Ревелини е на прав път. В Комисията по регионално развитие обсъдихме въпроса много подробно и считаме, че Комисията е направила много добро предложение което е от особена важност. За това трябва да се постигне компромис, колкото е възможно по-скоро по него, за да може да успее това предложение да изпълни поставените цели, е наложително да действаме бързо. Само така ще имаме много по-положителни резултати на място. Има силни потребности и за това не трябва да се бавим. Искам да направя два коментаря, ще направя две изменения, свързани с тях. На първо място трябва да гарантираме, че инструментите за споделяне на риска отговарят на стратегия Европейски съюз 2020 и че ще обслужват по-широки цели от тези, които са заложени в Европейския фонд за регионално развитие. Трябва също да се насочат като малките и средни предприятия, които са гръбнакът на европейската економика. Трябва да могат да допринесат за растеж, за създаване на нови работни места, както и за научно-развойна дейност. По мое мнение, Специфичните финансови инструменти, които съществуват в структурните фондове, подпомагат малките и средни предприятия и могат да допринесат за подобряване на ликвидността. Отварянето на този инструмент за малките и средни предприятия може да се стигне до припокриване на тези фондове и да има затруднения с прилагането. Колегата Иванова е следващият оратор. Благодаря, господин Господин председател, искам да поздравя докладчика за добре свършената работа. Искам да приветствам предложението на Европейската комисия за подобряване на достъпа до финансиране, да се засили прилагането на структурните и кохезионни фондове. Всички сме съгласни, че економическата и финансова криза е системна, тя не засяга само една отделна държава членка. Ние се нуждаем от цялостен подход, за да се охванат всички ограничения, които изпитват държавите членки. Необходими са повече ликвидни средства. Всички държави членки имат нужда от допълнителна ликвидност. Нека ясно да подчертая, че някои от държавите членки полагат огромни усилия за спазване на финансовата дисциплина и за ограничаване на публичните разходи. Защо на тези държави членки не се позволява да имат същия достъп до тези инструменти? Иначе не даваме ли погрешен сигнал да е, насърчаваме недобрата финансова е, дисциплина и също времено с това да игнорираме тези, които проявяват добра е, финансова дисциплина. Аз също ще направят някои предложения за изменение в този смисъл и се надявам комисията да преразгледа своята позиция по въпроса. Благодаря. Няма други заявки за изказване. Докладчикът може би желая да вземе думата. Благодаря. Искам да благодаря на колегите за изказванията. Няколко уточнения искам да направя. Първо към колегата Арток. Искам да кажа, че никакво увеличаване на разходите няма. Никакво. Има по-добро използване на средствата, но не се дава нито едно евро повече за разходи. Така че не виждам а, откъде идва вашите безпокойства. Напротив, могат да се генерират а, много инвестиции с същата сума, така че не се увеличават разходите. Напълно съм съгласен по въпроса за а, времето. Всичко трябва да се прави, когато му е времето. Защото дори когато е правилно и го направим извън определен срок, то може да се окаже погрешно. Затова смятам, че трябва да се ускори процеса. благодаря на колегата Иванова. Тя е права. Трябва да го отворим за всички държави в Европейския съюз, защото кризата не е само в една част на Европа, е в цяла Европа. Така че тази възможност без никакво увеличаване на разходите, а единствено и само с цел реално и по-добро използване на европейските фондове, трябва да се предостави на всички държави. Отново ви благодаря. Ja, vielen Dank, äh, Herr Rivellini. Благодаря, господин Ривелини. Срокът за внасяне на изменения е 14 февруари 12 часа. И така приключваме с точка 7, която изместихме напред днев... във времето. А сега следваме вече дневния ред. Пета точка въздействие върху предоставяне на помощ на извършеното от комисията прехвърляне. Е, докладчик е господин Ивайло Калфин. Ще гласуваме по тази тема, но първо давам думата на господин Калфин. Благодаря. Аз нямам кой знае колко неща. Ние сме обсъждали този доклад и преди в комисията. Имам предвид доклада на Сметната палата. Проведохме добра изкусия по доклада по собствена инициатива. В нашата комисия ние изготвяме становище за Комисията по развитие, ДВ. Благодаря на колегите, които направиха предложения за изменения в доклада. По някои от тях няма яснота по използваната терминология и аз не би ги подкрепил, но като цяло впечатлението е, че докладът е добър и отново искам да благодаря на всички колеги, които предоставиха пред... много ценни предложения. Благодаря, колега. Ако не възразявате, ще ви помоля да преминем към гласуване, електронно гласуване, така че подгответе се. Първо изменение Барт Стас разделно гласуване, т.е. гласуваме за две части. Първа част. Кой е за? Кой е против? В момента е, гласуваме без електронни карти. Кой се въздържа? Но тъй като резултата е много близък, моля ви електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Може ли да се провери резултата по пето изменение? Да, моля, казва председателят, гласувайте електронно гласуване. По изменение пето, Роланда Спакса, с край на гласуването, какъв е резултата? Отхвърля се. Да. Шесто изменение, Барт Станц. Има устно внесено изменение. Имате ли възражение? Кой е за? Против? Въздържали се? Да, приема се. Седмо изменение. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 7 гласа за, 15 против. Осмо изменение с основнесено изменение. Има ли възражение срещу из... устното изменение? Няма. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Девето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А сега вече гласуваме по целият текст с измененията. Електронно гласуване. Край на гласуването. 20 гласа за, 2 против, няма въздържали се. Приемаме становището. Благодарим на докладчика. И така, приключваме с пета точка по дневния ред. Преминаваме към шеста точка. Става дума за посещение на делегация в Хаити. Ако колегата Ян Мулдър е, няма нищо против, давам му думата. Благодаря съвсем накратко. Имахме много дискусии извън нашата комисия, подготвяйки пътуването до Хаити. имахме брифинг за сигурността, имахме и среща с 6 неправителствени организации, които активно работят в Хаити. Ставаше дума за това какво се случва там и как прилагат те проекти. Положението в Хаити е сложно. Правителството не е много силно. Средства, които са обещани, не са били отпуснати, поне значителната част от тях, така че това създава проблеми. В вашата папка ще намерите огромна информация за Хаити. Не съм изчел всичко, може би вие сте успели. Това, което делегацията като че ли не разбра, е посещение на три проекти от ЕХКО. Обсъдихме го с НПО, но решихме, че нямаме достатъчно информация за тези проекти. Искаме да разберем какво е финансирането на тези проекти. Програмата за Хаити предлага Табар Раиса като място, което да се посети. 5 милиона Европейски съюз е дал там, както и Аера Фарси един център за намаляване на опасността от бедствия 1,5 милиона и Шан да Марс. 20 000 души живеят там. Пред разрушения президентски дворец. Средствата отпуснати от ЕС са 2,3 милиона. Трябва да се вземе решение къде предпочитате да отиде делегацията. Това е. Двудневно е посещението. Програмата е интензивна. Ще видим какво може да се обсъди. Знаем, че за пълно впечатление два дни са прекалено малко, но поне някакво впечатление може да се придобие. Благодаря. Äh, Благодаря на колегата Мулдър. Предвижда се размяна на мнения е, в документите, които сте получили, има огромно количество информация, а колегите от секретарията, които отговарят е, за документи, необходими на депутатите, са готови да продължат. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на секретарията за добрата организация и да кажа три неща. Първо по избора на проекти, които да са под контрол. Аудиторите избират а, на случайен принцип. Проектите, които предлагаме да посетим, ние сме получили извадки от службите на комисията, те ни предлагат проекти, с които няма проблеми. За това се задавам въпроси за метода, който се прилага да се прави такъв подбор. Казва, че има затруднения с предвижването на място, но въпреки това, съгласно информацията, която ни е предоставена от неправителствени организации, става ясно, че в публичното финансиране има доста корупция, доста измами и не знае по какъв начин ще можем да направим оценка на тези явления в една държава, която поради бедствието, както и поради политическата установка като цяло, няма истинска администрация. И на последно място, Комисията по развитие на парламента често посещава Хаити по причини, които не са свързани, разбира се, с бюджетния контрол. И бих искал да разбера дали е имало консултации между двата секретарията, за да можем да разполагаме с документите на комисията ДЕВЕ и дали тази комисия може да направи своя оценка относно това какво може да се направи и от наша страна по бюджетния контрол, т.е. да има добро взаимодействие между двете комисии.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 Е, винаги съм бил привърженик на проверките и на контрола. Това е чудесна процедура за контрол върху коректното използване на данъчните средства. Е, вчера е, направих една много щателна проверка с помощта на Google за изразходването на помощи на бюджетни средства в Хаити. Много информация има в интернет, е, има информация и от е, одитни организации, и от, на САЩ, и от е, ООН. Едва ли на място могат да се наберат повече данни от това, което можете да получите по интернет, така че в този случай се питам, необходимо ли е да се изразходват толкова много средства за едно пътуване до Хаити? Председателят няма други желаящи да се изказват. Получили сме информация от Комисията за развитие. Дали някой е, ще ни каже какво е положението? В отговор на господин Оди, ние сме разговаряли с Комисията по развитие. Те имат по-различни компетенции, нашата компетенция е по-различна. Ние сме говорили по а, организационните аспекти, по въпросите на сигурността. Така че сме в контакт с тях. Благодаря. Струва ми се, че въпроса получи отговор. Имате ли допълнителни въпроси? И да, и не. Парламентаристите от Деве, не са наясно съвсем какво правим ние от Комисията по бюджетен контрол. Не съм сигурен, че обратното е вярно, че ние знаем какво точно са правили те. Нашият секретариат е информирал секретарията на Комисията по развитие Сега, доколко и съответният колега е получил тази информация, това не знае, но ще се опитам да разбера, макар че е, ние е, по отношение на така, контактите ни с другата комисия сме направили необходимото в съответните е, компетентни е, служби тук е, за разходите на посещението на наша делегация има вече получено разрешение и дадено разрешение, така че би трябвало сега да помислим за политическите групи и техните представители. Комисията по регионално развитие е, обикновено напомня на членовете, които участват в е, подобни делегации е, от другата страна на океана, че са необходими съответните вакцинации, че е, всичко това, което е свързано с защита на здравето на пътуващите колеги, трябва да се направи предварително. Така че <clears throat> Много моля всички колеги е, да направят необходимото. Е, е, има достатъчно информация, формуляри, които ще ви бъдат необходими. Барт Старс. Може би няколко думи показаното от колегата Хартонг. Посещенията на делегации на място са интересни и полезни. В Косово, в Македония съм бил и знае, че там е наистина полезно да се извършват проверки на място. Говорили сме и с представители на ОНЕ естествено, а след посещението на делегацията формулирахме нашите заключения, е, подготвихме ги съответно е, и е, така, че колегите на място в местата, които бяха проверени от нас, да получат тази информация. В случая става дума за едно посещение, което ще трае не повече от два дни. А при положение, че пътят е толкова продължителен, наистина става дума за нещо безумно уморително. Но в този случай може би се допуска и едно такова кратко пътуване като изключение. Може би представителя на комисията ще поиска да вземе отношение по въпроса. Представителят се нарича а, не Пенасладова, а госпожа Андреасен. Да, имате думата. Yeah, oui, merci beaucoup pour euh, благодаря за това встъпление. Искам само да се спра на въпроса за подбора на проектите. Защото първоначално комисията искаше да получи списък на проектите, които се реализират в Хаити, особено след земетресението. Трудно е за делегацията да види кои са онези проекти, които има добавена стойност без помощта на службите на комисията. Освен това има и съображения сигурност, както и дистанцията, защото много от проектите са около Порто Принс. Много трудно обаче се достига до околностите на Порто Франс. И тъй като вие разполагате само с два дни, трябваше да наблегнем на по-географски концентрираните проекти. Това беше отчетено за делегацията. Е трудно да обхване всички тези елементи. Ето защо службата ЕКО и ЕВКО към тях беше оправена молба да помогнат в подготовката по проекти. Не, това не са проекти, които не са непременно най-добрите, с които няма проекти, както беше намекнато тук, а по-скоро, които са близки и могат да бъдат посетени в рамките на два дни. Беше подготвен брифинг, който дава цялостна представа за това каква е била реакцията на Европейския съюз след земетресението за предварително предоставените средства, допълнителните средства и прочие. Всички тези елементи са включени в документа. Благодаря за тези допълнителни пояснения. Ян Мулдър още веднъж ще получи думата и след това ще приключим с тази точка. можем да е, свържем е, проекта 2 и 3 и по някакъв начин да ги комбинираме или да посетим първия проект, номер 1. Имате ли е, някаква позиция от страна на политическите групи? Не, до този момент колегата Гайер има думата. Ако желаем да получим е, по-пълни впечатления за реалните трудности на място, ще трябва да видим и проектите по линия на ЕКО. и как точно са действали, да кажем, партньорите е, на ЕКО, дали нещата са приемливи или не. А аз бих се концентрирал върху процедурите, върху условията, е, какво ще ни кажат и съответните лица, е, дали получават е, плащанията редовно, е, дали по някакъв начин се чувстват притиснати от, да кажем, по-високите нива на администрацията. При всички положения би трябвало да помислим и за това как да осигурим едно правилно изпълнение е, във връзка с е, определени проекти, които са много важни, да кажем е, храна за децата и така нататък. Може би ще се наложи, за да защитим именно засегнатите лица, в случая става дума за деца, които гладуват, полицейски служители. Задължително е наистина да погледнем този втори комбиниран вариант, според мен. Колежката Гресле също желая да вземе думата. А, очевидно нещо не съм разбрал добре знаците. Господин Гайер каза вчера да изберем втори проект и ако ни е възможно да отидем и в три. Всъщност говоря за три. Две и три. Благодаря. Очевидно няма възражение. Тогава така ще запишем също в протокола това решение. А сега преминаваме към следващата точка. Става дума за първия доклад по една нова процедура Колегата Кастилио ми обърна внимание на този факт. Става дума за специален доклад по темата ефективност е, в областта на риболова. Докладчик е госпожа Марта Андреасен, а представител на Европейската сметна палата е Лазарос Лазаро Поздравявам го много сърдечно. Не знае дали произнасям добре името. И моля за становище представителя на Сметната палата. Uh, Благодаря. Господин председателю, членове на Комисията по бюджетен контрол, с удоволствие ще ви представя специалния доклад 12 от 2011 година е, за адаптиране на капацитета на риболовния флот към наличните възможности за риболов. Този специален доклад е, идва в един много важен момент за общата политика в рибното стопанство, тъй като предложенията на Комисията за реформа на общата политика, както и фонда за рибно стопонство трябва да бъдат разгледани от законодателните власти. Съвсем накратко ще обясня каква е предисторията на доклада и след това ще дам основните заключения на палатата. Много години уловът и запасите на риба спадат. Риболовът на неустойчиви нива заплашва дългосрочната активност на нашите запаси, както и изобщо целия риболовен сектор. От последната реформа на политиката в рибното стопанство 2008 с 1 милион тона са паднали рибните запаси и 70 хиляди работни места в този сектор бяха загубени. Свръхкапацитета на риболовния флот е посочен като една от основните причини за свръхулова и за спада на риболова. Посредством общата политика бе направен един опит да се намали този свръхкапацитет на риболовния флот посредством различни а, мерки, а, като а, спиране на кораби и други мерки. Така или иначе, мерките, които бяха предприяти до момента, не работят. Това е признато в Зелената книга от април 2009 на Европейската комисия, където се говори за реформа. Палатата също така говори за проблеми с такъв тип свръхкапацитет на флотата и в предходни свои доклади, по-специално в специалния си доклад номер 7 от 2007 и в специален доклад 1993 година. Това означава, че проблемите, за които говорим, не са от вчера. Знайки, че общата риболовна политика трябва да бъде реформирана и в светлината на тези проблеми, палатата реши да разгледа мерките за намаляване на свръхкапацитета на Европейския съюз или, що се отнася до риболовното законодателство, мерките на Европейския съюз за адаптиране капацитета на риболовния флот към наличните възможности за риболов. Посетихме седем държави членки – Дания, Франция, Италия, Испания, Полша, Португалия и Обединеното кралство. Те представляват около 70% от а, улова на риба, както и капацитета на ЕС и 80% от финансирането, което ни дава общ преглед а, върху това какво се случва с свръхкапацитета в Европейския съюз. Какви са основните ни заключения? Палатата направи два вида заключения. Първият е свързан с рамката за намаляване на свръхкапацитета и второто е свързано с изграждането и прилагането на конкретни мерки за намаляване на този свръхкапацитет. Има три основни елемента, които искам да подчертая по отношение на политиката или тази рамка. Първо, има неадекватно измерване на капацитета и свръхкапацитета. Общата политика в сферата на рибното стопанство измерва този капацитет като размер на корабите и мощност на корабите. Това не взема предвид технологичния прогрес в риболовните методи. Номиналният капацитет на флотата спада, а способността на, флор... на флотата да улавя риба се увеличава с 3% годишно. Това е преценено от палатата и се смята, че ще доведе до около 60% в 16 годишен период от 1992 до 2008. Освен това, Последният път, когато е преценявана свръхкапацитета на флотата, е било преди 15 години и тогава се казва, че 40% е той от последния доклад. Това пречи на задаването на конкретни цели за намаляването му. Таваните на свръхкапацитета на флотата вече не са уместни Общата политика дава такива тавани, що се отнася до мощност и размер на флотата, но тези тавани вече не са релевантни, тъй като размера на флотата е много под тези тавани. И всъщност флотата може да е 200 000 тона по-голяма и пак да отговаря на правилата. На трето място е, правата на риболов. Общата политика не дава ясни правила за риболовните права, когато се бракуват публични кораби. Дават се противоречиви сигнали по въпроса. Основният регламент на съвета от 2002 година на сетне говори за оттегляне на правоните права за такива кораби, но регламентите, които задават годишни квоти, дават възможност за преразпределяне на тези права в определени случаи. Някои държави членки дават възможност на риболовните стопани да продават своите права, докато други го забраняват. Продаването на риболовните права за такива бракувани кораби дава допълнително ресурси на риболовците, за да реструктурират те своите дейности или пък да следват други интереси. Регламентите в общата политика не казват как трябва да се третират такива случаи, когато един кораб бъде бракуван. Ролята на прехвърляемите права за риболов за разрешаване на свръхкапацитета на флотата не е описана в общата политика. В нашия доклад ние отбелязваме, че Дания и Норвегия успешно са адаптирали своя капацитет на флотата, без да използват а, това, за което се говори тук, като използват прехвърлими правила за, права за риболов. Без да правим общи заключения, трябва да кажем, че правата за риболов трябва да бъдат изяснени и да се извлекат съответните полки. Освен това, искам да спомена едно много интересно проучване, подготвено през 2010 година от Европейския парламент, което се нарича а, инструменти за управление на рибното стопанство, където се идентифицират основни моменти в а, а, нашия доклад. Има седем точки, които искам да подчертая, що се отнася до конкретните мерки за намаляване на свръхкапацитета. Имаше забавяне при прилагането на фонда за риболов от държавите членки. До края на 2010 година по средата на проблема. Някъде само 640 милиона, което са 15% от наличните 4, над 4 милиарда са и били използвани. Оперативните програми и целите на държавите членки за намаляване на свръхкапацитета не са достатъчно добре аргументирани а, по отношение на запасите. Освен това имаше проблеми с риболовното усилие и плановете за това усилие. Това е основният механизъм за бракуване на кораби. Минималните цели не са заложени. Third, <coughs> although investments on Макар, че инвестициите на борда на корабите не могат да бъдат финансирани с публични средства, установихме, че такива инвестиции могат да бъдат финансирани. Например, посредством финансиране на по-добри системи за придвижване, което дава възможност за по-бързо придвижване и по-дълго риболовно, по-дълъг риболов. На четвърто място, регистъра на флотата, риболовната флота, не беше достатъчно актуализиран. И там всъщност се дава погрешна представа за свръхкапацитет. Защо? Между 2002 и 2009 5800 кораба, което е еквивалентно на 300 000 тона, са били бракувани според този регистър. Подбора на кораби за бракуване не е добре направен, което води до бракуване на кораби, които почти нямат никакво въздействие върху а, съответните запаси. Понякога са плащани помощи за кораби, които вече са неактивни, или пък за кораби, които не се занимават с риболов на съответния запас. Европейската комисия в последното си предложение за нов фонд рибно стопанство заяви, че отпускането на средства за бракуване на кораби е неефикасно. От 1994 година над 1 милиард евро бяха похарчени по тази мярка. Проблемите с горивата доведиха до непредвидими резултати. Имаше регламент по този въпрос, като идеята беше да се дадат средства за бракуване и модернизиране на корабите поради огромните цени на горивата 2008 година. Някои държави членка ки много либерално са тълкували правилата за правоучастие и съответно не са направили спестявания. Например, непряко публично финансиране за изграждането на такъв тип кораби е било предоставено на а, съответни проекти. Палатата установи, че правилата по общата политика за отчетност на държавите членки при намаляване на свръхкапацитета са неадекватни. Повечето държави членки не подготвят адекватни отчети и не използват с достатъчна степен указанията на Европейската комисия. Трудно е да се получи надежна информация за свръхкапацитета на европейско ниво от тези доклади. Какво препоръчва палатата? В нашия доклад ние казваме, че Европейската комисия трябва да помисли дали не е нужно да се предприемат инициативи или да се преразгледа основния регламент, за да може по-добре да се измери капацитета и свръхкапацитета на флотата, да се предприемат съответни мерки за намаляване на този свръхкапацитет, както и да се заложат такива граници за свръхкапацитета, за да може плановете за корекция на риболова да бъдат изяснени. Правата, прехвърлимите права на риболов също да бъдат изяснени, да има модернизация на корабите, да се подобри качеството на регистъра и балансиране на капацитета с възможностите. Докладът препоръчва държавите членки да приложат фонда за рибното стопонство на време и всички публични инвестиции да не увеличават възможностите за риболов, да се актуализира регистъра, по-добре да се насочват към необходимите кораби усилията за бракуване на кораби и намаляване на свръхкапацитета. И накрая нашето послание е, че общата политика в сферата на рибното стопанство едва ли ще е успешна, ако проблема с свръхкапацитета на риболовния флот не се разреши. Това може да включва и идентифициране на този свръхкапацитет, прилагането на мерки, стимули за намаляването му и съответното правилно отчитане на изпълнението. Палатата смята, че настоящата политика дават една възможност законодателните власти да се занимаят с свръхкапацитета и много се радваме, че с този доклад палатата може да допринесе към този процес. Всъщност, за, за ваша информация, бих искала да кажа, че бяхме поканени от Комисията по риболов на Европейския парламент да представим този доклад на 21 март. Много ви благодаря за вниманието и сега съм готов да отговоря на въпросите ви. Thank you very much, Mr. Благодаря ви, господин Лазарос Разаро, че ни представихте този специален доклад. Както казахте, новата процедура за специални доклади беше подобрена има по-добро разбиране в Европейския парламент за тази процедура и е добре, че няколко комисии разглеждат една и съща тема. А сега давам думата на докладчика Марта Андреасен за становище по доклада на Сметната палата. На 23 април е, на заседание на комисията ще разгледаме вече доклада на, на Марта Андреасен относно специалния доклад на Сметната палата и освобождаване на отговорност за 2011 година. Благодаря, господин председател. Често се питам, когато заседаваме в тази комисия, кога ще кажем, че стига с провалените европейски политики. Тук се говори за европейският политика в областта на рибарството. Европейския съюз харчи милиарди от стартирането на политиката. Какво ни казва този доклад? 1,7 милиарда са изразходвани без особен резултат върху а, извеждането от експлуатация на кораби. Около 100 000 работни места до сега са загубени в сферата на рибарството. Бъдещата устойчивост на рибарството не може да се гарантира. Опор не разрешава проблемите, няма усъвременяване на риболовните регистри, Европейската комисия не е предприяла никакви ефикасни мерки за контрол върху положението. Този доклад подчертава нещо, което ни е известно на всички за опора, че той е пълен, тази политика е пълен провал. Трябва да има силни национални политики, които защитават запасите, не се, да не се допуска такава система, при която всеки може да заграби колкото е възможно повече, която се насърчава от комисията. Изхвърлянето обратно на напълно годна за консумация риба заради някакви налудничеви правила за квоти е доказателство за провала на тази политика. И нека да се запитаме, кой допусна тази практика. Комисията само обещава реформи на базата на бележките, направени от Сметната палата. За мен и за много рибари, с които съм говорила, трудното е, че нямаме никакво доверие, че хората, които създадоха сегашната политика, ще могат да предложат някакви смислени промени в нея. За мен решението е ясно. Политиката трябва да бъде останавена в ръцете на националните правителства. Този доклад трябва да ни накара да предприемем действия. Иначе няма да има скоро останала нищо от този риболовен сектор. Знае ли Сметната палата за конкретни проблеми с някои държави членки, които не са аудитирали, например Кипър, Гърция, Холандия? Комисията предложи планове за реформи в опор през 2011 на базата на констатациите на Сметната палата. Кога, според палатата, трябваше да бъдат направени тези планове за реформи? Когато палатата казва, че държавите членки трябва, това означава ли, че трябва да се налагат автоматични санкции при не спазване? Що се отнася до втората препоръка към държавите членки, дали това не противоречи на интуицията да се че инвестициите не трябва да водят до увеличаване на риболовния капацитет на корабите. Сега към комисията. Може ли да обясни защо последната оценка на свръхкапацитета на флота датира от преди 15 години? Повечето държавите членки не са подготвили адекватни доклади, но всяка година се провежда в центъра Буршет заседание на групата, от националните министерства по въпросите на рибарството. Така че какво правят тези хора, когато дойдат в Брюксел, освен да се говорят празни приказки? Благодаря ви. Благодаря, госпожо докладчик. Преди да дам думата на представителя на комисията, ще попитам членовете на комисията. Има ли и други въпроси, освен тези, които постави докладчикът? Е, към Сметната палата и комисията. Господин Гаер. Благодаря, господин председател. Първият ми въпрос е свързан с процедурата. Обявявайки тази точка от дневния ред, вие заявихте, че е, докладът на госпожа Андреасен ще бъде основата на е, предстоящото освобождаване от отговорност или неосвобождаване съответно. Това би трябвало да бъде не само един доклад е, е, за освобождаване, но доклад, е, по който ние да гласуваме поне ние в моята политическа група обаче не правим голяма разлика между нещата, така че възможно ли е да получим малко повече информация тя мисля, че ще бъде интересна за всички колеги, защото до този момент нямаме опит с подобна процедура. Не сме гласували по специален доклад на Сметната палата. Обикновено сме излъчвали докладчик е, по темата. Той е подготвял доклада, след това сме го обсъждали и сме гласували, така че на тази основа, така да се каже, е ставало освобождаването от отговорност или не. Но сега ми се ще да разбера каква е разликата вече в новата процедура. А сега по същество. Да, наистина. Данните, съдържащи се в доклада на Сметната палата, наистина са ужасяващи. Госпожа Андреасен съвсем ясно каза, че трябва да се преустанови всичко това достатъчно е. Комисията на всяка цена трябва да вземе при сърце препоръките и да реализира една програма, която да е, направи нещата по-ефективни и по-рационални. От е, координаторите в е, нашата политическа група, които са членове на Комисията по рибарство, е, Зная, че най-вероятно по-голямата част от членовете на Комисията по рибарство ще се присъединят към едно такова мнение, така че това би трябвало да е ясен сигнал. Председателят, има ли други заявки за изказване? Няма. Сега, ако правилно съм разбрал това, което е записано в нашия бюлетин, да, ние тук е, ще се консултираме по доклада на госпожа Андреасен. Ще внесеме изменения е, и ще действаме както и при нашите е, собствени доклади. но консултациите трябва да протекат е, е, така с ясното разбиране, че нашия доклад може да послужи като основа за освобождаване от отговорност. А това е според мен е, записано в бюлетина и аз поне така го разбрах. Но Пенашладо и е, Джонсън са имената, които са ми предоставени от страна на комисията. Кой от двамата ще вземе думата? Не знае, но имате думата. Благодаря. В самото начало трябва да кажа, че комисията приветства доклада по същество и като време, когато се появява, това е изключително полезно заради бъдещата реформа на общата политика в областта на рибното стопанство. Европейската комисия смята, че решаването на проблема с свръхкапацитета, какъвто и да е този свръхкапацитет в Европа, е ключа към една бъдеща успешна обща политика в тази сфера. Затова ние сме съгласни с голямата част от заключенията и препоръките на Сметната палата. Нека да прецизирам казаното по отношение на различните елементи, които спомена колегата. не измерваме точно свръхкапацитета. Да, има свръхкапацитет, записан по статични параметри, които трудно а, улавят такива технически проблеми. Свръхкапацитета не е нещо статично. То съществува, защото постоянно има технически напредък на корабите, които, което увеличава възможността на флотата да улавя повече риба. Това е динамичен проблем и затова статичните параметри не могат да го ловят. Съгласни сме. След това, настоящите тавани не са релевантни, съгласни сме. За това стати... статичните параметри не могат да уловят динамиката на флотата. Правата на риболов, риболовните права, може да има неяснота, но е важно да кажем за прехвърлянето на права и дали това ще увеличи нивото на риболова. Каквото и да стане с тези риболовни права, положението е различно в различните държави членки. Каквото и да стане с тези права на тези бракувани кораби, това няма да увеличи количеството на риба, което може да бъде улавено. Защото това количество се определя от политиката а, за опазване, за общ допустим улов и други документи. Има объркване у някои държави членки за това как ще се прехвърлят тези права, но това не води до увеличаване на възможностите на държавите членки да улавят риба. След това, по конкретните въпроси. Има известни забавения в прилагането на тази политика. Това взема предвид факта, че настоящия фонд има собствена система за изпълнение – много време в различни държави членки от нея, за да бъде а, прилаган той. Искаме да го поправим. За бъдещите структурни фондове а, се опитваме да оптимизираме начина по който работим с тях и да направим ние общи системи за изпълнение, за да разрешим този проблем в бъдеще. След това имаме Been... Може би не е много добро, добре изготвена програма и там, където държавите членки изпращат заявки за плащане, които не отговарят на условията, сме спирали плащанията, докато държавите членки не пояснат за какво е заявката и няма гаранция, че ще е, върнем средствата на държавите членки, ако те не дадат достатъчно доказателства, че плановете се прилагат по удовлетворителен начин. Uh, uh, uh, След това е, инвестиции на борда на корабите. Всичко това е свързано с възможността да се лови риба и не отговаря на статичната дефиниция на капацитета, е, записана в киловати и тонове. Указания сме изготвили. Миналата, година изпратихме тези указания с искане е, към държавите членки да ни кажат какви инвестиции са направили, за да можем ние да преценим дали тези инвестиции отговарят на философията, както и на задължения за това инвестициите да не увеличават кап капацитета за улов на риба. На базата на своя анализ, след това ние ще преценим дали да върнем средствата на държавите членки. Регистрите, че не са актуализирани, казахте. Да, работим много интензивно по този въпрос. Не бива да забравяте, че Европейската комисия актуализира регистра на флотата, като ползва информация от държавите членки. Когато тази информация е непълна, Европейската комисия веднага търси от държавите членки или корекции, или допълнителна информация, както и актуализация, за да е актуализиран регистъра. След това лош подбор на корабите за бракуване. Напълно сме съгласни, че е лош. Един от проблемите с бракуването е, че то не беше ефикасно а, и сме напълно съгласни с а, палатата. Бракуването, което използваме последните години, не си струва средствата, които влагаме в него. Защо? Подборът на кораби държавите членки не е бе добър. Имаме две решения. В краткосрочен план можем да настояваме държавите членки. Плановете им за корекция да бъдат по-добри, за да има по-ясно насочване към това, кои кораби ще се бракуват и междувременно в контекста на реформата комисията предлага бракуването да изчезне от а, възможностите за финансиране за получаване на помощ за него. Правилата за отчетност са неадекватни. Съгласни сме. Вярно е, че това е почти нерешим проблем, както каза господин. Излязахме с указания. Държавите членки могат да се отчитат под дейността, която са извършили по свръх капацитета. Някои не следват правилата, други ги следват. Всеки път, когато се върнем, обърнем към по-нататъчно поясняване на указанията, те казват, че нещата са толкова сложни, че няма как. Не говорим само за адаптиране на статически параметри към биологични ресурси, а и економически проблема, тъй като Когато се казва, че от един улов могат да се извличат средства, то тогава не може да се говори за свръхкапацитет. Така че няма как да намерим дефиниция, която да реши всички проблеми. Затова Европейската комисия предлага да премахнем тази политика за флотата, която се основава на номинални статични параметри и които не, не отчита техническия проблем, е, прогрес, и да изградим една система, в която самия сектор, без никакви указания от Брюксел, да решава какъв е реалният капацитет, за да продължи да се лови и устойчиво и без да плаща европейския данакоплатец и разбира се, като извлича съответната печалба за сектора. И, господин председателю, съвсем накратко, нека да отговоря на въпросите, които зададе докладчика към комисията. Искам да отговоря на конкретните въпроси. Две неща. Първо за изхвърлянето на риба. Ясно е, че Европейската комисия въвежда едно такава забрана, която ще бъде постепенна да се остави политиката в ръцете на държавите членки, каза докладчика. Тя е ексклюзивна компетентност на Европейския съюз по член 3 от договора за функционирането на Европейския съюз. И по-конкретните въпроси. Автоматични санкции. Комисията винаги е готова да прилага наказания, но в контекста на правните инструменти, с които разполагам. Санкцията сега е спиране на средства. Частично. Или пък да не изплатим средства, да не върнем средства на базата на критерии за правоучастност. Ето това можем да направим. Ако един разход от държава членки е, върви срещу тези права, изисквания, защо ние не възстановяваме средства. И го правим, когато е необходимо. А, сега, една по-добра система за гарантиране на условността на публичните разходи. Предложението на Европейската комисия за бъдеща обща политика засилва степента на условността на разходите от бюджета. Искаме повече правомощия за да отказваме публично подпомагане, ако не се изпълнят определени условия. Сега за средносрочния обзор. Да, тази година ще излезем с доклад по прилагането на фонда за рибното стопанство, където ще се опитаме да говорим и по тези въпроси. По-късно през годината ще излезе защо последното изменение или последната, извинете, оценка на свръхкапацитета е била преди 15 години. Причината е ясна. Преди 15 години трябваше да подготвим техническата основа за политиката за следващите 7 години. Това беше една политика, която се основаваше на това съюзът да казва на държавите членки как да намалят флота си. Тази политика на задължаване от страна на Съюза към държавите членки да намалят с определена, а, определено количество а, флота си, а, вече не, не е такава. До 2002 бе задължителна, сега не е такава. Вече задължението не е обвързано с някаква цифра. Това е решение на съвета от 2002. И затова в този контекст това може да окаже своето въздействие. Затова съответният доклад вече не е нужен. Благодаря. Yeah, thank you very much. Uh, I, um, uh, I that there could... Благодаря. Съжалявам, но нямаме достатъчно време. Трябва да напуснем залата до 12.30. Не знам какво ще стане с uh, заседанието на координаторите. Предлагам обаче да изслушаме едноминутен отговор от Сметната палата и да предоставите допълнителна информация в писмена форма, в които да обсъдим тук и да преминем към гласуване комисията. Благодаря, господин председател. По първия въпрос на докладчика, дали палатата е запозната с някакви проблеми в Холандия, Гърция и Кипър, отговорът е, че докладът имаше за цел да се получи един общ поглед върху проблема в Европейския съюз. Затова подбрахме няколко държави членки, взети заедно, те съставляват 80% от заделения бюджет. Ние не сме посещавали други страни, затова не можем да коментираме проблемите там. Относно това дали трябва да се налагат автоматични санкции. Това е въпрос, който не е в отговорностите на палатата. Ние не можем да правим такива препоръки. Това е политически въпрос. Искам да се позова на 32-та точка на доклада, където се казва, че съгласно съвместното управление държавите членки отговарят за прилагането, а комисията разполага с малко възможности да влияе върху начина по който държавите членки правят това. На страница 71 заявяваме, че регламента за опор не посочва изискванията за докладване от държавите членки в достатъчно ясна степен. Благодаря. Председателят, благодаря за този кратък отговор. Сега докладчикът за една минута, ако има желание. I have to... Няма какво да допълня на този етап. Ще проведем разискванията по-късно. Благодаря. И така, стигнахме до последната точка от дневния ред. Следващи заседания. Те са записани в дневния ред 28-29 февруари със съответните часове. Благодаря много на представителите на комисията, на представителите на Сметната палата и много моля всички, които няма да участват в заседанието на координаторите, което е при закрити врата, да напуснат залата бързичко, за да продължим. Благодаря.